Okay, dear colleagues, we have a rapporteur and then... Уважаеми колеги, докладчикът е тук и ние може да започнем. Най-напред да приемем дневния ред. Ако няма възражение, приемем дневния ред за прият. Втора точка. Съобщение на председателя. Ние имаме коригендум на директива 2014-40 на парламента и съвета от 3 април 2014 за законодателството, свързано с производството на и обработка на тютюн. директива, която заменя директивата 2001-37. На 26.2014 година бе прието а, на първо четене един текст, който обаче се оказва грешен. Коригендума е изпратен на всички вас тази сутрин с поправката на текста. Ако няма възражение, приемам коригендума за прият. Съответно, текстът ще бъде обсъден и прият на втората сесия през април на парламента. Искам да обявя семинар по енергийна ефективност, който е основан на доклада по собствена инициатива на госпожа Пети Кайнен ще се състои утре в 12.45 в зала СП 1Е2. Е Европейската инициатива Стоп на експериментите с животни – това е една инициатива, която е представена на комисията на 3 март 2015 година. Ще има изслушване заедно с комисиите и 3 и 5. Изслушването ще се състои на 11 май след обяд в зала 4Q2. Ще имате програма. Днес имаме превод на 22 езика, днес естонски, а утре ще имаме превод на 21 езика. Искам да ви напомня, че нашето заседание се предава и по интернет. На следващо място, нека одобрим протоколите от заседанията на 21-22 януари и е от 3-4 декември. Ако нямате възражения, приемаме протоколите за приети. По точка 5 искам по точка 4 искам да кажа, че вървят преговори. Тристранни срещи вървят за, стъпи, за механизма за резерва за стабилност на пазара към схемата за търговия с емисии. Това са между институционалните преговори. Най-важните точки по това предложение ще бъдат обсъдени допълнително. Става дума за технически, отнош... за технически уточнения преди втория трилог. Следните точки ще бъдат обсъдени. Изтегляне на средства в втория, към края на периода, механизма за пазарна стабилност, разпределените сертификати. А сега преминаваме към намаляването на националните емисии на някои атмосферни замърсители. Докладчицата е тук. Ще ви дам думата веднага. Докладчикът е госпожа Джуди Керлинг. Благодаря, господин председател. Аз няма да говоря прекалено много. Има много статистика по отношение на чистотата на въздуха. Има голям потенциал в този текст, свързан с здравеопазването. Миналата седмица, когато имаше е, много е, голямо замърсяване в Северна Европа на въздуха, а именно прах от Сахара навлезе в нашата атмосфера. Това такива случаи показват колко е важна тази темата, тази тема е, и колко е важно да се занимаваме с тези въпроси. Ние съзнаваме сложността на въпроса, но какво трябва да направим? Най-напред трябва да приветстваме доклада на комисията и да благодарим на комисията за сторената работа. Това отдавна трябваше да се свърши. Ясно е за мен от работата ми с комисията, е, че е инвестирано много в този доклад през последните години. Много енергия, много работа работа по протокола от Готенберг, преосмисляне на други индикатори, като например стандартите на Световната здравна организация. Нещата не винаги <clears throat> са постигнали очакваните резултати. Но Имаше размишление от страна на комисията предложението да се оттегли. Въпреки това парламента беше против и смятам, че това бе оправдано. Сега въпросът се придвижва напред. Много е важно тъй като въпросът е от обществено значение. Всички, мисля, сме убедени от това и то не само защото сме членове на Комисията по околна среда, но по принцип и от политическа крайна точка това е важно за много държави членки, чистотата на въздуха и за всички нас през последните години този въпрос се изкачи на дневния политически ред. От дълго време е, се съсредоточаваме върху емисиите, върху парниковите газове, но за съжаление това беше до известна степен е, за сметка за, на замърсяването на въздуха. Сега имаме шанс да поправим тази грешка. Нека кажа нещо и за моя подход. Моя подход и този на докладчиците в сянка. Както казах, много време се занимавах, преглеждайки предложенията, преглеждайки подробностите. Някои а, от предложенията са много технически, особено а, приложенията са много технически. Е, приложенията задават основните стойности, нивата. Ние не искаме непременно да се намесваме там, Тоест, не искаме непременно да увеличаваме или намаляваме стойностите за различните индикатори за замърсителите. Знаем, че в държавите членки имаше противоречиви мнения, имаше а, много <clears throat> разнопосочни мнения и разговори с комисията. Аз не бих искала да съм неконструктивна като се намесвам в тази дискусия, но едно от нещата, които смятам, че е важно по отношение на приложенията, е една обвързваща цел за 2020 година. В някои случаи, мисля, че може да се каже, че някои от целите трябва да се заострят. А, знаем, че има обвързващи цели сега, но за да е съвсем ясно, аз искам да предложа, че до 2025 година трябва да има обвързващи цели за всички замърсители без амоняка. А това е първото, първи въпрос, с който се занимавах. Е, до годината 2025 е важна, защото ако изчакаме до 2030 година, мисля, че това е прекалено много време. Мисля, че в крайна сметка най-добрите желания няма да постигнат успех, ако нямаме тази обвързваща цел. Затова, според мен, е важно да обсъдим а, стойностите на замърсителите за 2025 година. Мисля, че ние като комисия трябва да се заемем именно с този въпрос. В моето предложение аз говоря за отчетността, за проследяването, за консултирането с заинтересованите страни. Мисля, че предложението е добро, може да има подобрение на някои места. Искам обаче да е, подчерта един политически аспект. Знаем колко е сложен този файл и колко труден ще бъде е, да мине през процедурата на съвместно вземане на решение. Аз е, никога не съм подкрепила идеята, парламента да се запъне на една позиция и да се търси някаква средна позиция между тази на парламента и тази на държавите членки, а, мисля, че трябва да сме конструктивни и да а, търсим компромиси. Това всъщност сме правили винаги, като имаме предвид, че това предложение можеше да се оттегли, би трябвало да сме отговорни и да не даваме повод за забавянето на предложението. Мисля, че държавите членки могат да бъдат привлечени към по-амбициозни цели, но не бива да преувеличаваме в тази насока също. Сега за свързаното законодателство. Това е също важен въпрос, защото а, парламента помоли за оценка на това законодателство. Ясно се вижда каква е насоката, а именно съгласуваност с пакета по изменение на климата. Трябва да има такава съгласуваност, може да работим по-амбициозно и може да постигнем по-бързи резултати с по-малко усилия. А, няма смисъл, може би, да го обсъждаме това, но е важно да напомним, че оценката на въздействието от парламента не е прегледана от комисията. Това би било хубаво да се случи преди да се занимаваме с законотворчество. И така, какво направих аз? Аз смятам, че няма нужда да се променят стойности, а да се помисли за един общ механизъм за оценка на целия процес, така че разходите да бъдат намалени по приложението, по приложението на директивата. Мисля, че това е един доста прагматично ориентиран подход. И още нещо важно по-добро функциониране на изходното законодателство. Това е една обща рамкова директива, която разчита на изходно законодателство и то трябва да бъде приложено ефективно от държавите членки. Тоест, трябва да има планове на равнище държави членки. Мисля, че най-важното нещо тук е европейските стандарти за дизелови превозни средства. Ние нямаме такива до момента, очакваме такива евростандарти от известно време, е, също така и стандарти за тестване. Много ясно казвам в доклада, че тези неща са наложителни да се случат. Освен това, говоря и за тестването на превозните средства, щом те бъдат пуснати на пазара. Това е голяма промяна в Ев... ще бъде голяма промяна в Европейския съюз, т.е. става дума за реални тествания в реално движение на превозното средство. Може би за първи път като депутат е, се сблъсках с много силна, усърдна лобистка работа от страна на местните власти на регионите. А, всъщност, регионите с голям интерес очакват това законодателство, защото а, то, им, то, е връзно, то е свързано с чистотата на въздуха, с замърсяването замърсяването на въздуха, с непрекъснатите задръствания в някои региони. Свързано е с тестването на дизеловите двигатели. И аз не зная как по-добре да се изразя, но някои региони се борят и не знаят как ще могат да приложат тази директива. Аз имам някои предложения, но се надявам да чуя и някои коментари и идеи от колегите. Какво обаче трябва да направим? Трябва да дадем инструмент на държавите членки да си свършат своята работа по-добре. И сега искам да кажа няколко думи за амоняка и селското стопанство. Амонякът е един от замърсителите, които според мен трябва да бъде изключен от обвързващите цели за 2025 година и аз искам да обясна защо смятам така. Смятам, че след като имаме новите тавани, новите прагове стойности, председателя също, някои колеги също говори, работеха по тези стойности. Знаем, че имаме ангажименти по екологизиращите мерки Имахме такива ангажименти в миналото и има много изисквания, свързани с тези а, стандарти към селското стопанство. Тоест, тук става дума за качеството на водите, на биоразнообразието и така нататък. И ако прибавим изискване за амоняка, което е нещо много важно, много задължително, няма спор по този въпрос. Ако обаче това, допъл... ако добавим това допълнително изискване, а, мисля, че не би било реалистично и не би било честно спрямо селското стопанство. Ето какво предлагам аз. Смятам, че е, амоняка трябва да попадне в обхватното поле на междинния преглед до 2017 година. Тоест, амоняка ще бъде в списъка на замърсителите от селското стопанство, но няма да има за момента изисквания по отношение на преодоляването на това замърсяване, по отношение на финансирането и така нататък. А селско-стопанското лоби беше много активно и всеки път, когато се срещам с представители на фермерите. Е, трябва да, да се говори по тази тема. Ние не може да дадем карт планш на а, фермерите, но трябва да осигурим, че ще имаме един общ единен подход от наша страна, който да е в унисон с общата селско-стопанска политика и в рамките на този междинен преглед да имаме ясна насока за това как да постигнем по отношение на амоняка чистотата на въздуха. Знае, че нещата ще бъдат трудни, но те не са непостижими. Говоря в доклада си и за стъпа на инфор... до информация. Гражданите трябва да имат право да знаят колко чист е въздуха, който дишат, вниманието към въздуха се увеличава непрекъснато, така че информацията трябва да бъде достъпна. Ясно казвам, че държавите членки трябва да имат планове за чистотата на въздуха и тези планове трябва да бъдат изработени в сътрудничество с заинтересованите страни, с представители на цялото гражданско общество. Освен това, съм заложила и клаузи, в случай на това, че законодателството не работи, т.е. Е, има възможност гражданите да се оплачат. Т.е. според мен е много важно да имаме гражданско участие в мерките, които предлагаме. И накрая искам да спомена едно нещо, което бе засегнато и от други колеги, а именно отстраняването, премахването на инструмента за къвкавост за емисиите от морския транспорт, т.е. приспадането на тези емисии. Според мен не може този механизъм на гъвкавост да се контролира и да бъде приложен във всички държави членки. Той не, не е честен да бъде приложен във всички държави. Чест... Не, честно да бъде приложен в този, във всички държави членки. Има, зная, има аргументи да се запази механизма, но аз съм против. Е, сигурна съм обаче, че и по този въпрос ще има оживени дискусии с държавите членки. И съвсем накрая искам да благодаря на, държа... на докладчиците в Сянка. Те много ми помогнаха и с интерес очаквам днешната дискусия. Благодаря. Thank you very much. And now I give... Благодаря. Сега давам думата на Петър Лизи от НП. Благодаря. Йенски Зикер е докладчикът в Сянка от НП. Е, за съжаление, той е в задръстване в момента, за това аз поемам неговата роля. Ние благодарим на Джуди Кърлинг за проекта доклада и за чудесната работа с нашия докладчик Сянка. След като имаше някои недоразумения, виждаме, че в крайна сметка сме в началото на законодателната процедура. Мненията са противоречиви, виждаме, даже и в рамката на ЕНП нямаме единна позиция. Това е първата оценка на докладчика в Сянка. Това, което ще представя Генски, е смята, че позицията на Джуди Гърлинг може да бъде подкрепена. Темата за амоняка е много противоречива, ще има много дискусии и имаше до сега дискусии и с колегите от Комисията по селско стопанство. Нашия докладчик Сянка поставя въпроса за допълнителна гъвкавост в контекста на, соли... на принципа за солидарност между държавите членки. Във всички случаи е важно да се подкрепи реформата в селското стопанство – ядене, а не да се задълбочават проблемите. Е, Докладчикът в Сянка е, приветства подкрепата за, на селско, към селското стопанство за постигане на целите и е, уточнява, че не би трябвало да има двойна регулация по отношението на амоняка. Що се отнася за междинните цели за 2020-2025 година, Янски язик е смята, че не би трябвало да има обвързващи междинни цели. Минималните цели за метан се разглеждат критично от нашия докладчик Сенка – е, той смята, че тук ще има двойно регулиране и от страна именно на законодателството по отношение на климата. Друг въпрос е приспадането на емисиите от морския транспорт. Това ще е проблем. И а, европейските стандарти Евро 6. Това ще е също доста проблематична тема. Искам да благодаря на Джуди Кърлен за нейната борба през последните седмици и месеци, а именно да поддържа живо това законодателство. Тя много се бори, в крайна сметка с успех, тя успя. Затова е важно да продължим да подкрепяме работата по това предложение и да не дадем възможност за Европейската комисия да мисли за оттегляне на предложението. Естествено, ще има допълнителни дискусии, особено по подробностите, но аз мятам, че пътя по който сме поели е разумен, а именно да се движим по текста и да казваме е, къде са проблемите и да се опитваме да ги решаваме, а не просто да кажем, отегляме текста, защото има съпротива. Смятам, че Чуди Гърлинг се намира на, добра, на добър път. Благодаря. Сега за социалистите и демократите, господин Данти. Че? Благодаря, господин е, председател. Кашлям и това се дължи на лошото качество на въздуха в Брюксел. Присъединявам се към Питър с е, поздравления за Джули Гърлинг за работата и в никакъв случай не беше лесно. С това сме наясно. Получих уверение, че съвсем не е нормално а, да се работи с толкова много ангажираност и комуникации с докладчиците в сянка, както работихме ние. А, така че съм благодарен за това и се надявам, че е, темпото ще бъде запазено и ще продължим, за което също съм благодарен. Също така благодарности за високото, е, на съдържание на доклада. Много добро впечатление прави той е отлична отправна точка за преговорите не само тук в нашата комисия, но и със съвета. И искам да започна с тези неща, за които сме особено удовлетворени. Това, което каза Джуди, задължителни цели за 2025, това изменение е изключително важно. Доста дълго говорихме за това колко е опасно да се приеме варианта, когато страните членки внезапно ще се озоват в положение да трябва да приемат драстични мерки за посрещане на целите до 2300. Така че всичко, което може да се направи междувременно, а пък и е, в края на кращата проблема е достатъчно наболял и колкото по-рано приемаме мерки, толкова по-добре защото проблема действително не засяга нас и тук. Също член 6 е, е, засилва националните програми за контрол на замърсяването на въздуха. Това е изключително важно. Много е важно също така да има и изпълнение на предвиденото. Също ангажирането на обществото в е, процеса на вземане на решение и също на съдебната система, да има общ граждански ангажимент, това е много важно. В такъв смисъл подкрепям думите на докладчика за това пределен широк е, кръг от заинтересовани страни да бъде да представени в процеса на вземане на решение и това да залегне в текста на самия законодателен текст на директивата. Също така има повече стикованост между измененията подани, подадени и свързани с различни директиви, по които, на които се подчинява и настоящия текст. И именно този общ подход е изключително важен, ако ще е, се опитваме да се борим с емисии при източника. И е, причината, че не бе оттеглен пакета, бе именно, че има много голям е, потенциал той да се свърже с други законодателни текстове за нас. Това е очевидно. И да се подобри нивото на последователност на мерките и на текстовете е просто фантастично. Що се отнася до гъвкавостта е, за морския транспорт, напълно подкрепяме това, защото е, страните не са в равнопоставено положение. Тази седмица имаше замърсяване и частиците, за които говорим, се отделят високо в атмосферата и са в състояние да се предвижат стотици километри. И в такъв смисъл няма нужда да се дават възможности за гъвкав режим на един сектор, а другите да не получават такъв режим. Затова смятам, че трябва да се изключи. По отношение на амоняка имаме известни разногласия. Определено спрямо това, което върши Петър Лизе, Тоест, дали тя да, амоняка да излезе от целите за 2020, разбирам съображенията, разбирам и безпокойството, особено на земеделието. И инициативата за финансиране е, би следвало да се свършат действително с преразглеждането на е, праговите стоености и вероятно така трябва да се действа. Не можем е, да не подчертаем и то нееднократно, че градовете са е, огромни замърсители, няма, не може да се отрича факта, че транспорта на дизел осложнява проблема, но амоняка е този, който изнася праховите частици високо във въздуха и именно това беше причината и за е, смога, който имахме, поне аз където представлявам моите избиратели в Лондон, е, но е имало и Бруксел и така нататък. именно по тази причина трябва да предприемаме действия. Метана. Това е друг фактор, който причинява е, реакции между себе си и други замърсители и е, трябва да обмисляме необходимите действия. Сега за двойното счетоводство читам вашите съображения. Не бива да се припокриват нещата, разбира се, с законодателството за климата, но нашата цел е като цяло да се намалят емисиите и с оглед на плана до 2030 за борба с климатични промени. И намаляването на емисии е по-ефективно, струва по-малко и ще донесе и по-големи резултати. Така че не приемам аргумента, че по този начин всъщност ще се осъществи едно двойно счетоводство, така да се каже. По отношение на амоняка, според мене, считаме, че и тези съображения трябва да се включат в нашата директива и всяко намаление на тези две, две вещества са добре дошли е, от гледна точка на климата. Нивото на амбиции, според мен, може да бъде завишено. 67% подаваме като изменение, е, то е подадено като изменение, но аз смятам, че по-разумната цифра економически по-оптималната е 75%. Поне такива оценки е направила комисията, самата тя. А колко ще се спестят е, като суми е, от намалени разходи за здравеопазване на от цифрите 8,5 милиарда, а също се цитират и цифрите 50 милиарда. Освен това 140 хиляди човешки живота ще бъдат спасени на година, което има смисъл да завишим амбициите си в такъв смисъл. Също така е необходимо да обмислиме и целите до 2020, не само заради протокола от Готенберг, защото там се дава такава възможност, Разбира се, процес е труден и 2020 по отношение на планирането е практически утре, но не е лошо да поговорим и за това. И накрая, ние разчитаме на колективния си интелект, но вероятно ще постигнем достатъчно много, ако работиме и по темата живак защото ако го включим в настоящето досие, това ще е доста важна стъпка. Той има сериозни отражения върху нервната система, имунната система, възпроизводителната система. Той е със сериозен проблем за общественото здраве. Благодаря, госпожа Бартер. Благодаря. Нека да започна с това, че се радваме изключително много, че обсъждаме общо сега в комисията този доклад. Всички докладчици в сянка са на едно мнение, че е много удачно това, че можем да го обсъдим сега. Много усилия бяха положени, много време бе отделено и от докладчика, и от докладчиците в сянка. Е, лобисти също много е, усилия упражниха да не се оттегли доклада. И мога да кажа, че сега можем да си поемем дъх е, с облегчение, разбира се, имайки предвид все пак колко е замърсяването. Също темата кръгова економика тук може да се засегне, но да не започваме да вървиме в някои не толкова стабилни области. Качеството на въздуха, здравеопазването, въздействието върху околната среда. В край на кращата качеството на въздуха се отразява на гражданите не само тук, но и в Китай, в Америка Въпросът е и паневропейски световен. Над 400 хиляди души умират преждевременно. В Обединеното кралство се отчита, че една трета от замърсяването всъщност идва от континента. Замърсяването на въздуха ни струва и пари, и човешки живот – и за това на всички нива на управление, регионално, национално, местно, трябва да се работи за борба с това явление. Питейната вода е и Примерно, ако тя беше толкова замърсена, колкото е замърсен въздуха, вероятно, щяхме да реагираме много по-бързо, а не е, да отделим цели години за този текст. Съгласен съм с Джули, че до 25-та целите трябва да бъдат задължителни, защото ако го оставим до 2300, много малко вероятно е нещо на местно ниво да се случи преди това и да бъде наложено достатъчно строго. Също Евро 6 е, между, доклада от Международния е, съвет за чист транспорт. Там емисиите се, се отчитат, кът, че са 7 пъти по-високи от предвидените гранични стойности. Някои от страните членки обаче не се държат е, твърде е, с голяма готовност в съвета. За замърсителите ми се струва, че трябваше да има повече амбиция, защото последните статистики от оценка на въздействието показват, че можем да намаляваме замърсителите достатъчно бързо и по-ефективно. И е, оценката на въздействието трябва да ни дава именно е, е, резултатите за това каква е разликата между 70, 60 и 70 7 граница. Ние всички искаме въздуха, който дишаме да е чист. И е по-добре да бъдем амбициозни, защото е, съвета така или иначе ще упражни натиск. Амоняк, метан, там се искат е, задължителни цели чак е, през 2030. Но е, Холандия, например, има огромни успехи с намаляване на емисиите от амоняк с 50% последните 10 години. И ние сега не можем да чуваме от страните, че до 2030 не могат нищо да направят. Добре, е, ако ще има преразглеждане на ОСП и граничните срокове, стойности, и нищо не се предвиди там, ще изпуснем възможността. Затова нека да го направим още сега. Също така трябва да отчетем и много доброто представяне на някои страни, а и да подкрепим тези, които не се представят толкова добре. Мисля, че това е част от нашата работа. После ме интересува каква е дефиницията за малки стопанства, кой ще бъде включен и кой не. И накрая морския транспорт. Разбирам съображенията да бъде изваден от текста на директивата, но в край на крещата в един момент трябва да огледаме и този ресор. Той е огромен замърсител в света. Сега, дали е, трябва да е тази, е, този текст сега предложен от комисията, не знам, но не бива да забравяме, че корабоплаването също е голям замърсител. После създаването на работни места, свързани с опазване на околната среда, е добро и за бизнеса, и за здравето, и за благоденствието. Отново благодарности на докладчика за нейната работа и очаквам да работим за докладчиците в сянка в продължение по досието. Благодаря. Госпожа Конечна, благодаря. Аз съм убедена, че ако не беше толкова настойчива Джули, нямаше да сме тук и да говорим по тази тема. Тя бе разбира се, изключително напориста в добрия смисъл на думата, да направи така, че този доклад да не е поредния, който се изгубва някъде в работната програма на комисията. Така че до голяма степен трябва да й благодарим на нея. Разбира се, качеството на въздуха трябва да бъде приоритет изцяло за Европейския съюз, не само за нас – и замърсяването във въздуха не признава граници и се отразява директно на здравето на хората. В последните няколко години постигнахме успех за намаляване на емисиите в индустрията, но трябва да продължаваме да търсим подобряване на качеството на въздуха, включително с нови разпоредби. Но същевременно е много важно, и искам да подчертая това, че условията в страните членки се развиват с определени темпове. И не следва да а, създаваме условия, които са по-благоприятни за едни, отколкото за други. Много страни членки, дори такива като Германия и Франция, не спазват или не постигат дори настоящите е, стандарти за нива на емисии. Та, няма да е, не е нужно да обръщаме само поглед към бъдещето. Трябва да можем да принудим някои страни членки да направят нещо и не е редно да толерираме други да заобикалят задълженията си и да приемат альтернативни мерки, е, за да е, заобиколят за конкретно необходимост. После кое е с колко да се намали? Серен диоксид предлага се намаляване до нивото под естественото ниво на, същество, на създаване на подобни на този газ примерно 2,5 милиона е, тона е, серен диоксид се бяха отделени от изригването на един вулкан, е, което е два пъти повече средно от това, което произвежда индустрията. Така че тези тавани, прагови стойности трябва да се формулират ли реалистично. Трябва да се намалят е, праха във въздуха, особено финните прахови частици. Е, другията тема, която е много важна, е как ще се развива във времето целият процес. И честно казано, в този случай аз съм за е, целева година 2030, а 2025 да бъде отправната защото тук става дума и за обновяване на технологиите, което не се случва само в рамките на 5 години. Страните членки, е, някои от тях работят много по, тази, е, по този въпрос и е, като се има предвид и тяхната инфраструктура, едва ли ще могат да се справят с цел 2025. Второ, намалението на въглероден диоксид там. Целта е 2300, не бива да забравя. Това, което ми липсва в доклада и ме разочарова до някъде, е мерките за подновяване на изолациите на сгради, използване на възобновяема енергия, защото това също намалява емисиите. И би следвало да разгледаме този въпрос малко по-подробно. Очаквам да чуя дискусиите в триалога, особено мнението на съвета, защото много страни членки се опитват да посрещнат целите си, но не знам дали реалистично те могат да направят това в съответния срок, който им налагаме. Също настоящата директива трябва да се хармонизира с директивата за намаляване на емисиите в промишлеността. Искам да чуя мнението ви, защото не знам те допълват ли се тези текстове или си противоречат. И накрая, кои са видовете замърсители, за които трябва да настояваме да се постигне намаление? Примерно, местните котлета за отопление. Те, те са много съществен замърсител. Понякога допринасят до една трета от замърсяването в някои региони. Смятам, че това е тема, която трябва да разгледаме. Също трябва да се мисли как да се намаляват емисиите от транспорта. Ние много говорим за това, но ако решим да работим по тази тема, добре ще е да търсим намаляване на емисията и от местното отопление, защото те са много сериозен замърсител. Не съм против това да се сложат ограничения за морския транспорт или да увеличим броя на електрическите МПС в нашите градове. Хубаво е да има зони на малки, на ниски емисии, но това не е чак толкова реалистично, поне към днешна дата. Затова смятам, че малките замърсители и местните парни инсталации трябва да бъдат включени, в противен случай няма да посрещнем целите си. Благодаря на останалите докладчици в сянка. Благодаря на Джули за борбеността и, и считам, че така силно рационалния подход ни гарантира, че накрая ще намерим общо разумно решение. Благодаря. Господин Перичини. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко, аз също ще се спра на този въпрос и първо благодаря на докладчика. Искам да я поздравя за чудесната работа, която до тук е извършила по темата. Да не забравяме и несигурността, що се отнася до работния план 2015 на господин Йонкер, който също се забави, така че пакет е изключително важен, що се отнася до преминаването към нисковъглеродна економика. И в този контекст трябва да разгледаме също така и значението и за околната среда и за здравето на хората. Необходимо е незабавно да се актуализират тези актове и да се има предвид преминаването а, е, все по-голям мащаб към ВИ. Що се отнася до системите? Ние бихме желали системите за контрол да бъдат постоянни, да има независими органи, които да се признават и да се предоставят съответно необходимите данни от управляващите органи. Така че в крайна сметка обществеността да има достъп до информацията. Важните аспекти, свързани с доклада, са задължителните цели за 2000 2025 година напълно сме съгласни с това предложение. Също така сме съгласни и с а, изпробването и опробирането на новите МПС, които се появяват на пазара. Това е много важен аспект, който трябва да имаме предвид. Достъпа до правосъдие е много важен друг въпрос, също така достъпа за финансиране до 2020 година. Нужно е конкретни действия да се предвидят за периода 2021-2027 година, също така да имаме предвид и инструментите, които ще възникват спонтанно. Що се отнася до амоняка, трябва по-внимателно да разгледаме този въпрос. Благодаря. Сега господин Флоренс. Herr Präsident, благодаря. Много неща бяха вече казани, така е. е. Колегите правилно засегнаха и осветлиха темите. Аз искам да подкрепя трансграничните е, транспорти. Там трябва да имаме е, стойности, трябва да имаме не само такива стойности за Великобритания, но и в моята страна Въпросът за амоняка също е много важен, но виждаме, че много държави членки не са постигнали целите си за чистота на въздуха. Защо е така? А, дали в крайна сметка ние задаваме правилното законодателство? Е, иначе не може да си обясним защо повечето или много от държавите членки успяват да намерят заобиколни пътища. Тоест, налага се темата за обвързващите стойности. Що се отнася до обвързващите стойности за 2025 година, смятам, че тези стойности са много важни. Може би фермерите няма да са доволни, но ако целите за 2025 не са обвързващи, тогава всички ще се опитат да отложат постигането на целите до 2029 година и през 2030 година ще се чудим защо не сме постигнали целите си. Комисията ще каже, колеги ще кажат, че винаги когато е имало толерантност към постигане на целите, това е било използвано недобро, недобросъвестно. Така че смятам, че трябва да има обвързаност, без да сме назидателни. Нека имаме един общностен подход. Е, през последните 10 години се съсредоточихме главно върху въглеродните емисии. Но изпуснахме от поглед други сектори. Бяхме прекалено щедри към селското стопанство, например. Така че е, Европа е една цялостна индустриална площадка. Не би трябвало да я разделяме на различни сектори. Смятам, че подходът като такъв е правилен, е, но за отчетността, с отчетността имам а, проблем. В Великобритания е достатъчен един отчет, но в Германия се правят няколко доклада и един от тях се изпраща в Брюксел. Така че, а за какво задължение за отчетност говорим? Все говорим за задължение за отчетност, но какво, каква е ползата от всички тези много доклади? Какво помагат те на комисията? Това бих искал да знам. Когато има възможността да правя един закон, искам да знам какво постигам с този закон. Зная, е, дебатите ще са трудни. Един дебат по тази тема е назначен в моята политическа група за утре, но така или иначе може да постигнем успех само ако се обединим. В противен случай е, само ще се досваме взаимно. Не бива да подхождаме прекалено либерално към държавите членки, просто за да им угодим. В такъв случай резултатът ще е, че все пак домашната си работа няма да бъде свършена от държавите членки. Нека бъдем по-скромни, но поне да имаме добри резултати. Благодаря. А сега господин Уитема. Yes, thank you, chair. Благодаря, господин председател. Благодаря също така и на вас, госпожо докладчик. Много добро е сътрудничеството в хода на нашата работа, за което много се радвам. И искам сега е, да очертая няколко аспекта в в контекста на Комисията по селско стопанство, особено що се отнася и до амоняка. Сега предложението на Комисията съществува това предложение за включване на тези газове. А ние имаме ясно разграничение между замърсители и парникови газове. По този начин работихме по отношение актовете, да, например, мога да посоча горивните инсталации, както и други. И що се отнася до е, директивата за емисия, да се включваме, да включим и въглеродния диоксид, разбира се, като важен компонент, но трябва да отграничаваме тези важни понятия. Сега комисията какво прави? Прави точно обратното. Включваме етана тук. Опасявам се, че тук наистина се получава дублиране на а, нормите. Това надали ще бъде от полза за селско-стопанския сектор. Отрасълът има много важна роля, що се отнася до задържане на въглероден диоксид, например, от парниковите газове. Има изключително много постоянни е, тревни площи, пасища, които играят много съществена роля в тази насока. Сега, когато се включва метана в директивата за националните тавани, на практика ние ще накажем отрасъла и няма да постигнем успех. И от гледна точка на Комисията по селско стопанство много е важно при разделянето на отговорностите да се постъпи така, че в крайна сметка наистина и земеделските стопани да имат своя своята важна роля, що се отнася до намаляването на промените в климата. По-нататък, що се отнася до а, компенсациите, отново във връзка с метана и а, отглеждането на животни. Знаете, че е необходимо добитъка да се отглежда целогодишно и е много трудно в този смисъл да се постигнат заложените цели за намаляване емисиите от метан в този смисъл. По-нататъка за амоняка, както и колегите вече казаха, някои държави членки вече много са инвестирали в намаляването на емисиите от амоняк, други държави членки не са поступили така. Някои държави от 1999 година насам са вложили много усилия в тази насока. В моя доклад аз искам ясно е, да очертая е, необходимостта от равнопоставеност, както и каза господин Флоренс. Необходимо е държавите членки да направят е, нужното, за да се намалят емисиите от амоняк. Това като че ли не се отразява особено ясно в предложението на комисията обаче. Очаквам разискванията в Комисията по селско стопанство е, на този акт, е, така че ще спра до тук. Имам и други неща, които мога да спомена, но за момента ще спра до тук. Благодаря ви. Благодаря и на вас. Е, госпожа Перик има думата. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, op de eerste plaats heel veel complimenten van mevrouw Geurlings. Uh, het is een rapport wat mij... Благодаря. Най-напред благодаря на госпожа Кърлинг. Докладът харесва не само на мен. Много колеги харесват доклада, много фермери в моята страна, Нидерландия, следят с интерес развитието на досието. Най-напред, амоняк. Говори се за намаляването на, по принцип, средна стоеност намаляване за Европейския съюз 30%. За Нидерландия е намаляването е предвидено за 60%. Казва се, че не бива да се взема изходната точка годината 2005. Вярно е, че трябва да се види и да се преизпадне това, което държавите членки са направили за намаляване на амоняка. Това е равнопоставеност. В противен случай целите няма да бъдат постигани, постигнати. По отношение на скотовътството също може да се направят много предложения. Не искам да скрия обаче, че има проблем и противоречиви мнения по отношение както на амоняка, така и на съхранението на въглеродните емисии. Социалистите направиха едно изказване в този смисъл, но искам да ги попитам как е, ще изглежда света, ако в Холандия или в Австрия няма вече крави по, по лята. Какъв свят ще бъде това за нас? Така че трябва да помислим да не се дублира законодателството, да не, да не се да не си пречат законодателните текстове. Съхраняването на ам, въглерод на въглерод, на въглерод трябва да е, получи своето разумно разрешение. На следващо място е, трябва да вземем предвид е, емисиите от пътния транспорт. Не трябва е, селското стопанство да бъде натоварван прекалено много. Въпрос към докладчицата. Може би, може да се вземат средства от фонда за общата сълскостопанска политика и да се подкрепят фермерите, които са намалили амоняка. Дали друг желая думата от е, членовете на комисията? Заповядайте. Меса και με την οικονομική κρίση. Ο τομέας της θέρμανσης που είναι μαζί με Нещата са много свързани с економическата криза. В Гърция, например, има много високи данъци за отопление – сега хората търсят други източници за отопление. Дърво, например, и, и други източници, но дървата са много скъпи. Хората няма пари да си ги позволят. И е, стари. И, и хората се обръщат към стари мебели, към стари е, дървени материали. Това допринася до, замърс... до, до увеличаването на замърсяването. Е, понякога в някоя региона региони. Въздухът е толкова мръсен, че не може да се диша. Той е пълен с отрови, защото бяха изгаряни мебели с плои, с, с лак. Увеличиха се болестите на дихателните пътеща. Природният газ, земният газ е най-чистият, най-чистото гориво за Гърция, но ние нямаме инфраструктура. А в същото време плащаме глоби за чистотата на въздуха. Тези неща трябва да се балансират. Благодаря. Благодаря. Ако друг е, депутат не желая думата, ще дам думата на Европейската комисия, на представител на комисията, тъй като много въпроси бяха зададени към е, комисията. Госпожа Ленинг, вероятно бихте могла да отговорите. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Първо, се присъединявам към благодарността към госпожа Герлинг докладчик. Наистина, изключително задълбочен доклад бе представен. Много балансиран също така като по ця... който по цяло можем да кажем, че подкрепя предложението на комисията и позволете да повторя, господин председател, че имайки предвид случилото се през миналата седмица редица столици, можем да кажем, че сега е дори още по-важно от всякога да работим що се отнася до намаляване замърсяването на въздуха. Доказателствата от замърсяването от миналата седмица не бяха изолирани примери, а стават все по-често и това наистина са данни, на ко- които трябва да използваме в нашите аргументи в борбата срещу замърсителите на въздуха с цел постигане на нашите цели. Наистина амбициите трябва да бъдат изключително завишени, за да имаме предвид, че в крайна е, сметка, когато намалим до 50% тези емисии, когато работим за еутрофикацията, ние в крайна сметка, е, когато постигнем успех, ще можем да постигнем много по-големи ползи в сравнение с разходите, които сме вложили в нашата инициатива. И сега позволете да дам някои обяснения, също така и да коментирам някои от въпросите, които бяха разгледани до сега в хода на разискванията от докладчика, както и от други депутати, представители, членове на комисията. Ще започна с амоняка и метана като замърсители и част от предложението, което се прави. Много се радваме, че можем до голяма степен да видим, че тези цели за амоняка и метана все още остават в предложението. И бих желала да отговоря и на някои от притесненията, които бяха изказани днес. Що се отнася до метана? проявена е загриженост, че има двойно регулиране но искам да кажа, че не точно така стоят нещата. Ние работим с пълна синх пълен синхрон с пакета актове в областта борбата с промените в климата и това ще продължи като основа на нашия подход. И в крайна сметка това са е, е, варианти, които в крайна сметка, ако бъдат изпълнени качествено, ще доведат до 2 милиарда евро ползи за замеделските стопани. Разбира се, ще се прояви необходимата гъвкаво, що се отнася и до двата пакета. Що се отнася до хуманното отношение към животните, въпроси, които бяха засегнати, и тук също така разглеждаме и въпроса с амоняка. Действително трябва да намерим доброто равновесие за всеки отделен случай. Но не би трябвало да противопоставяме нещата, търсейки правилния начин и да разглеждаме по-отделно намаляване на емисиите и хуманното отношение към животните. За амоняка изключително важен аспект, защото 90-94% всъщност се генерира в селското стопанство и е, знае много добре какви са усилията на отрасъла, на различни социални групи, е, също така и на домакинства като цяло. Искам само да ви напомня, че до сега, за съжаление, в областта на намалянието на амоняка в селско-стопанския сектор също така много малко напредък е отчетен, що се отнася до намаляване емисиите на, на моняк. Почти 80% е, е намаляването за въглеродния диоксид, а 20% за амоняка, както виждате. И това е важно и валидно не само за замеделието, но и за е, промишлеността. 47% от една страна срещу 2% от друга страна. Виждате, че няма в никакъв случай равновесие. Наистина всички участници трябва да вложат необходимите усилия в областта на замеделието, селското стопанство. Разбираме, че има тревоги сред замеделските стопанства компании в този смисъл, но ние сме на мнение, че имайки предвид развитието на технологията днес, бихме могли всъщност да реализираме целите, които предлагаме. И сега, И като че ли а, казва се, че имаме различно отношение към държавите членки, но можем да видим, че от 1999 година в перспектива до 2030 година някои от държавите членки а, наистина а, правят много по-големи усилия за намаление на емисиите, но в крайна сметка намалението на емисиите като цяло а, се а, извършва повече или по-малко равномерно от държавите членки. Това е една обща перспектива, която трябва да имаме предвид. Що се отнася до а, примерните цели, заложени за 2025 година, тук чуваме, че наистина има голяма подкрепа за задължителния им характер за всички замърсители, за изключение на амоняка. Разбираме аргументите, които а, бяха. А, изказани днес тук. Но трябва да имаме предвид е, целите 2030 година, към които се стремим, за да можем наистина да реализираме инвестициите. Трябва да имаме предвид циклите на инвестиране в този смисъл. Напълно сме съгласни и затова и така предложихме, както и господин Флоренс каза преди малко, е, не би трябвало да заложим на последния момент. Държавите членки всъщност да отлага действията си в последния момент. Необходимо е да подходим така, че да можем веднага да очитаме а, е, кога не се извършват усилията и така тези е, цели за 2025 година са много важни, имайки предвид инвестиционните цикли. Трябва да имаме предвид тези аргументи когато разискваме проблема и търсим решение. Позволете също така да се спра и на гъвкавостта. Емисиите от морски транспорт. Знаете, че те стават все по-важни и по по-важни, защото до сега може би повече сме се занимавали с емисиите на сушата вече десетки е, години и е, има много по-голямо усилие в вложени в този отрасъл, докато емисиите от морски транспорт наистина са изключително голям обем и тук мога да кажа, че на практика те не се генерират единствено и само на едно място, например Северно море, а те се движат и по този начин оказват въздействие върху много държави членки. Затова гъвкавостта е изключително важна,

така че да могат държавите членки да разполагат по свое осмотрение с възможности за вземане на решение, що се отнася до постигане на целите, да се искат и, и други възможности, както и за финансиране. Тук разбира се, е, държавите, които нямат достъп до море, е, трябва също да направят необходимото. Това е важен аспект от предложението, така че ние бихме желали да остане в сила. Има и други а, въпроси, а, разбира се, които напълно подкрепяме, а именно необходимата финансова подкрепа. А, сега имам предвид а, а, програмите за развитие на селските райони, например, а именно държавите членки могат да включат дейности, които да бъдат финансирани от тези такъв източник а, като че ли все още няма достатъчно информираност сред държавите членки, че могат да използват подобни средства. Тоест не само да се предоставят парите, но е необходимо да се знае, че тези средства могат да бъдат използвани за тези цели. Що се отнася до информацията и достъпа до нея, въпросите свързани с участието, все важни въпроси за нас, ние ще ги подкрепяме. И накрая, може би най-важният въпрос е са емисиите от лекотоварни превозни средства в реални условия на експлоатация, оценка, промяна. Напълно сме съгласни с всичко това. Ние казахме, че ще разглеждаме този въпрос, ще го имаме предвид като Европейска комисия. Ние също също така трябва да отчетем и притесненията на държавите членки и техните съображения в този област. Но ние трябва да реализираме на напредък по този въпрос бързо. Трябва да приемем а, акта за изпълнение при първия цикъл на ревизиране на текстовете, за да можем 2017 година вече да стигнем до пълно прилагане на тази ревизия преди да започнем следващия етап. Така че а, подкрепата ни е ясна и много високо ценим и вашата подкрепа в тази област. Господин председател, мисля, че мога да спра до тук. Благодаря ви. Председателя, благодаря. И аз мисля, че с това можем да приключим разискванията по темата, като дам думата отново на госпожа Гърлинг. Благодаря, благодаря господин председател, благодаря на всички. Мисля, че е съвсем ясно от разискванията, че наистина е, основните въпроси, по които трябва да продължим разискванията, са именно унези, по които все още не всички сме се обединили. Е, амоняка, например, е такава тема. Напълно разбираме различните аргументи. Е, необходимо е много детайлно да продължим разискванията по темата. Наистина много жалко, че нямаше изказване от зелените, защото защото те, доколкото знае, тяха да засегнат въпроси, свързани с амбициите на предложението. Що се отнася до тактиката, до стратегията? Ние ще продължим да разискваме всички тези аспекти с докладчиците в сянка, разбира се, работейки по предложението. И още нещо, което може би трябваше да засегна в самото начало. Това е класически пример на законодателен акт, който в среден до дългосрочен план има много какво да се направи, що се отнася до подобряване на е, здравето на хората. Освен това, класическия смисъл, че разходите се влагат в една област на економиката, а ползите не непременно са в същата област, а те се появяват някъде другаде. И тук, разбира се, винаги е една политическа загадка, една главоблъсканица, която трябва да намерим отговор, така че в крайна сметка да има полза от нея що се отнася до равнопоставеността, между тези, които ще вложат ресурси и тези, които ще се възползват от резултатите. Надявам се, че ще постигнем съгласието на всички колеги, за да можем наистина да анализираме всички тези въпроси и да стигнем до общо решение. Благодаря, господин председател. С радост ще продължа да работя по темата. Благодаря. Нека ви напомня, че срокът за изменения е 21 април. Разглеждане на измененията на 16-17 юни и гласуване в ЕНВИ комисията през юли, на, на 15 юли. Последното ни заседание. Благодаря. А сега ще преминем към заседанието на координаторите в 5 часа.